Започваме следобедното заседание. Днес след обед първо трябва да гласуваме по последните доклади. Последният доклад е хибридна телевизия и колегата Кавада иска думата във връзка с нейния доклад. Благодаря, госпожо председател. Изменение 89-то. Сега ли да го поясня или когато стигнем до него? Как избират? Also, ich habe es gelesen. Ich habe es in Französisch gelesen und ich kann es sowohl so als auch so auslegen. Darum würde ich bitten. Аз съм съгласна да направим така и така. Предлагам днес да не гласуваме изменението, а е, за пленарното заседание да намерим общо становище, версия, която да съответства на това, което искаш. Говорих с колегите, никой от тях не е в състояние е, да разбере това изменение по начина, по който е формулирано сега. Може би е, ако искаш да поясниш сега, ако не, да отложим гласуването за е, пленарното заседание. Може би, ако кажеш как се нарича, може би преводачите ще положат усилия да го нарекат по правилния начин. Добре, съвсем накратко. Бях предупреден вчера от няколко европейски асоциации в аудиовизуалната сфера, че изменение 89-то в френския си вариант е лошо преведено на английски и на немски. Тоест, значи, е, означава нещо съвършено различно от това, което съм искал да кажа. Така че трябваше да уточня това. Смятам, че всичко проистича от двусмислието на моята формулировка. За жалост, такива проблеми с превода често се случват и това осложнява обмена помежду ни, така че предлагам да се е, е, преформулира моето изменение като устно изменение, за да се изясни моята позиция. Ето какво иска да каже моето изменение в оригиналния си вид подчертава, че е от съществено значение общественият сектор да не зависи само от финансиране от реклама, за да може да запази своята независимост и приканва държавите членки да подкрепят усилията за финансиране на този сектор. Точно това означаваше изменението, което бях внесъл и ви благодаря да го вземете под внимание. Благодаря. Сега разбрах. Благодаря на преводачите. И мисля, че можем да го гласуваме в този вид. Сега разбрах и както разбрах, вие приемате. Може би някой от преводачите е, трябва да го запише, и след това да гласуваме. Става ли така? Когато стигнем до гласуването, моля преводачите да повторя точно това, което каза господин Кавада на най-добър немски и английски, за да не разберем нищо по неправилен начин, защото преди аз разбрах напълно нещо напълно различно. Сега идваме до гласуването. Така, компромис едно. Кой е за? Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение едно за. Против? Още веднъж. Кой е за устно изменение едно. Против? Въздържали се? Приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 е, за, против, сега, сега 61 е в момента проверяваме. Гласуването приключи. Дванадесет за, 6 против. Отхвърля се 17 на 12 гласа. Компромис 2. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Осно изменение 2. Да, а, за? Против? Въздържали се? Приема се. 67. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 3. За? Против? Въздържали се? Приема се. 73. За? Против? Въздържали се? Проверява се в момента.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 по 82. Гласуването приключи. Приема се. Извинявайте. Обаче не, не, вдигате, не си вдигнахте ръцете в правилния момент. Приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. Основно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 Скъпи колега, прочетете го още веднъж и моля ви слушайте внимателно. Във връзка с грешките в превода на английски немски, ето реалният текст на изменението. Подчертава, че е съществ, от съществено значение общественият сектор да не зависи единствено от финансиране от реклама, за да може да запази своята независимост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 Компромис 4. 98 за, против, въздържали се. Проверяваме в момента. В момента гласуваме за 98. Гласуването приключи. 15 на 14. Отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 да, за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се. В момента проверяваме. Гласуването тече. Гласуването приключи. 18 на 12 приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 113 да, за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се. В момента спроверяваме. Гласуването тече. Гласуването приключи. Съжалявам ако не си вдигнете ръката, няма как да преценя. Приема се. 116 за, против, въздържали се. 117 за, против, въздържали се. Приема се. 118 за, против, въздържали се. Гласуването тече за 118. Гласуването приключи. 15 на 14 отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се. В момента проверяваме. Гласуването тече за 120. Гласуването приключи. 17 на 5. Приема се. 100...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 Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, в момента, извинете, за 9 гласуваме в момента, за, против, в момента гласуването приключи за 9, 17 на 12 приема се, 10 за, против, въздържали се, проверяваме, гласуването тече, а, това отпада, така ли? Да, 11. Кой е за 11? Против, въздържали се, приема се. 12. За, против, въздържали се, приема се. 14. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 9. За, против, въздържали се, приема се. 19. За, против, въздържали се,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 Проверяваме. Гласуването тече по 44. Гласуването приключи. 13 на 15 приема се. 45 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Гласуването тече по 45. Приключваме. 17 на 11 приема се.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 Окончателно гласуване. Гласуването тече. Гласуването е приключено. Прието с 24 гласа и един въздържал се. Поздравление! Сега стигаме до доклада на господин е, Папа Николао. На господин Скория, извинете. Корея. Първото изменение беше на господин Папа Николао. Изменение 77 за против, въздържали се, приема се. 81 е, за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, въздържали, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се.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 29. За, против, въздържали се, приема се. 138. За, против, въздържали се, приема се. 30. За, против, въздържали се, приема се. 139. За, против, въздържали се, приема се. 31. За, против, въздържали се, приема се. 141. За, против, въздържали се, отхвърля се. 142 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се.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 151 за. За, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се. Моля, гласовете електронно, ще го проверим. 45-то изменение, край на гласуването. 20 за, 8 против, приема се. 46 за, против, въздържали се, се.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 Извинявайте, тук имаме разделно гласуване. Кой гласува за първата част? Приема се втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. 69. За, против, въздържали се, приема се. 9. За, против, въздържали се, приема се. 70. За, против, въздържали се, отхвърли се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се. Нека да видим електронно. Моля, гласувайте електронно 74-то изменение. Моля, гласувайте по 74-то изменение. Приема се. 19 за, 10 против. 11 за, против, въздържали се. Приема се. 75 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 12 за, против, въздържали се. Приема се. 76 за, против, въздържали се. Приема се. Сега гласуваме цялата, целият текст. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Поздравления, приема се. So, End of the vote. Край на гласуването. А сега стигаме до точка 12 от дневният ред. Moment. We have to vote if we... Трябва да гласуваме. А, so, entschuldigung, we need to... Трябва да започнем за започването на преговорите със съвета. Кой е за? Много важно, моля ви. Моля, гласувайте. Ако сте съгласни, започнем дискусията със съвета. Гласуваме електронно. Край на гласуването. 21 гласували, 21 за. Добре, благодаря ви. Много важно. Това беше много важно. So, now we come to point... Сега стигаме до точка 12 от дневният ред, а именно за доброволчеството и доброволческата дейност в Европа. Господин Скория, имате думата. Мизерио. Allora, sì, eccoci pronti.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 Днес ще имаме първи обмен на становища по докладът за европейските оценки за годината на доброволчеството 2011. Това е по текст на комисията. Базираме се на едно комунике за първият анализ. което е впечатляващо, изненадващо. Комисията ни казва и мисля, че всички са го почувствали. Европейската година е имала положително влияние върху доброволчеството, както на европейско, така и а, на национално ниво. Има една серия показатели или критерии, които го показват. По-специално и тук е първата точка от доклада. Докладът, одобрен в комисията, предвиждаше един, една минимална хармонизация на правната рамка. И това е по тема, която до сега винаги е била управлявана от много различни национални законодателства. Така че тук става въпрос за а, нещо много важно. Някои държави за първи път са приели законодателен текст по Европейската по, по доброволчеството в рамките на а, Европейската година на доброволчеството. И през 2011 имало само 12, години, 12 държави, които са, са били и са имали такива рамки. Словакия е, и други също се присъединиха. България прие тази рамка през 2012, въпреки че тя беше изготвена в течение на 2012. Така че и Полша, и Португалия, и Австрия просто подновиха законодателството си в тази област или се наложи да приемат нова стратегия в това отношение доброволчеството трябваше да се превърне в един динамичен инструмент в обществото. И това да бъде решено с европейска законодателна рамка. Това е, е също един успех, защото това е основната точка в доклада, който изготвихме. След което имаше и други държави, които приеха наръчника за измерване на доброволчеството. И това го е, посочихме като важен аспект. А сега, ако искаме да имаме един важен инструмент за измерване, един критерий, което да ни служи като ориентация между държавите членки, ще трябва да изградим такъв. И много, много държави членки приеха този критерий, този инструмент през 2011 година. Въпреки всичко, това си остава елемент, който ни позволява да а, подчертаем, да отбележим какво е постигнато тази година. Ако слушам опита на колегите и това, което е направено в различните държави, ще видим, че всъщност на края на комуникето на комисията, комисията ни дава данни относно интервенциите за, а, за тази 2011 година. Мисля, че мога да направя доста критични а, забележки. Например, комисията ни казва, че посетителите на интернет сайтове, свързани с доброволчеството, са били над 360 хиляди. Питам се, това ли е положителната ви, е, положителния ви критерий? Аз лично направих а, съпоставка. Агенцията на мазите има над 100 хиляди 000 посещения на година. Нима тази цифра за вас е достатъчна да се радвате? И е имало а, 420 видеоклипа, които са били свалени от доброволческите сайтове. Това ли ви радва пак? казва ни комисията, че е, клиповете са били е, видяни 26 000 пъти. Спрямо европейското население, тези, които работят в доброволческите дейности, не мисля, че това е повод да се радваме особено. Ще трябва да помислим как комуникираме в рамките на държавите членки и как е, даваме информация на гражданите, дали чрез е, интернет и дали не трябва да подобрим нашата връзка с гражданите. И след това имаше и доста други елементи, които бяха изтъкнати тук. Бих казал, че тук синтез е труден да се направи, в едно общение е трудно може да се направи, не може да се пише относно това, което сме направили и което държавите членки са направили. Мисля, че това показва, че годината на доброволческата дейност като цяло е успешна аз лично имам опит, защото следях отблизо доброволческата дейност в моята държава. А това, което е написано тук, е ограничаващо. Имаме също и примери за инициативи в рамките на различни проекти, които са били предприяти и това е интересно. Бихме могли да добавим и други елементи. Но ето, тук все пак имаме някакви данни, които ни показват как асоциациите са почувствали тази година в различните държави членки. И в заключение ще кажа, още един въпрос. Задавам, ще, ще го задам на колегите. Когато разискваме тази Европейска година на доброволческата дейност, наблегнахме на факта, че не трябва просто да имаме една година чествани, едва ли не. Тази година беше искана от всички асоциации – както тук в Брюксел, така и в отделните държави членки. И те искаха от нас техният опит в областта на доброволчеството да не завърши с тази година на доброволчеството, а да има конкретни предложения, за да продължим същия дух. Идеята беше да структурираме идеите на Европейския съюз по тази тема. И ми се струва, че комисията като че ли не предлага нищо конкретно за по-нататък, за да видим как Европейския съюз ще се заинтересува по този въпрос. Иначе всички организации на държави, двите членки, които се успяха да покажат през тази една година какво правят точно, ще изчезнат отново от информационния план, докато нашите граждани трябва да продължат да се интересуват от темата. Ще спра до тук. И искам да знам какъв е опита на колегите, както в национален план, така и по вече видяното в Брюксел. Благодаря. Невендалова, Катарина. Благодаря сега госпожа Невендалова. Дякам вам пекне. Важни колегови, аз съм veľmi рада, že Марко... Благодаря, колеги. Много се радвам, че нашата държава е измежду страните, които са а, подписали тази декларация за Европейската доброволческа година, въпреки че текста все още не е а, приложен на практика, се прави много, за да се увеличи видимостта на доброволческата дейност. Така както каза Марко, аз също вярвам, че има е едно съдружие, така да го наречем, на нашите, на нашите а, доброволчески организации. Имаме нужда от много други дейности и също ще се изградят други структури на европейско ниво. Сигурна съм, че това ще помогне и че ще се продължи тенденцията и на международно ниво. За мен лично доброволческата дейност е нещо, което се върши от едни хора за други хора, без никакви очаквания за плащане. И съответно бихме могли да оценим създаването на някакви стимули, било то европейски или национални, Нужно е също и да се създадат други механизми за подпомагане на тези хора. И като цяло, и трябва да видим дали няма да могат да се направят някакви улеснения, свързани с данъчното облагане, това е част от очакванията и може би ще се заинтересувате да видите как може да подпомогнете доброволците, защото тази дейност не е достатъчно призната и може да се свърши много повече, дори и чрез прилагане на Европейската законова рамка за доброволческите дейности. Може би ще е добре да използваме по-добре Европейския съюз – бих казала, че съм измежду хората, които са работили с младите на доброволчески начала. Но също така имам и добри приятели, които в момента участват в тази дейност. И тази година един от моите приятели получи за своята доброволческа дейност признание една награда. Така че той е част от организацията Европейски диалог, води дейности и в нашата държава и се опитва да насърчи а, едни много благородни идеи, да ги представи пред всички. Това са модели, които трябва да вдъхновяват всички нас. Радвам се, че Марко Скурия се занимава с този доклад, защото той е човек, който има опит в тази област и също така с цел да се признае работа на доброволците, искаме да дадем още възможности на лица, които имат опит чрез доброволческа дейност, да се докажат на други нива и така те ще получат нужната подкрепа. Госпожа Вержия. Е, благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да благодаря на господин Скория, нашия докладчик. Е, в много голяма степен споделям неговия анализ и може би би бих била още по-остра във формата, отколкото е той. Смятам, че доклада на комисията най-малкото е разочароващ, включително по отношение на амбициите, които се опитахме да вложим в тази Европейска година на доброволчеството. Искам още веднъж да повторя, че на френски терминът доброволчество е беневола, а не волонтария. Тук става въпрос за езиков нюанс. Но мисля, че битката е загубена, като че ли е трудно да върнем правилния френски. Термина беневола предава точно смисъла за доброволческа безплатна дейност, дейност докато другата дума е малко по-различна. Измежду положителните елементи е факта, че редица държави приеха правни законодателни инструменти, които позволяват по-добро развитие на доброволческите дейности, нещо много положително и се надявам, че това ще ни позволи да се придвижим към един европейски статут на а, асоциациите, за да се а, е, по постигне пълно признаване на цялата асоциативна мрежа, която се развива в Европа. Смятам, че е, от страна на асоциативните и доброволчески движения тази година се възприема като много добра инициатива. Установих е, подобни реакции във Франция и намирам, че в заключенията не се отиват достатъчно далеч. Ще цитирам пример отчета за Франция в приложение 2 е според мен е лишен от всякакъв смисъл, въпреки че във Франция имаше реална доброволческа дейност и европейските средства бяха добре използвани. а, намирам, че а, картината не е пълна. Надявам се, че ще имаме възможност да работим съвместно с господин Скурия. Аз бях ваш докладчик по Европейската година на гражданите и смятам, че равносметката в случая е още по-лоша, още по-катастрофална. И смятам, че двата доклада за двете европейски години трябва да са обвързани, но за жалост комисията отказва да обвърже различните европейски години. Защото по същия начин Европейската година на активното устаряване, което включваше много доброволни дейности, беше голямо разочарование. Разочарована съм и от доклада на комисията по темата. Смятам, че трябва да работим с представителите на гражданското общество и по-специално с мрежът, с мрежата Съюза за, за Европейската година на доброволчеството, което се опита да централизира дейностите и да даде видимост на това, което реално ставаше в рамките на Европейската година. Благодаря, Кристин. Аз мисля абсолютно същото. Господин Бекер. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Маркос Скория. Това е много важна гледна точка в областта на темата, която ни занимава от няколко години. Първо, искам да направя една забележка. Връзката за проблема с обвързването на доброволчеството. Наистина, годината, годината на доброволчеството е свързана с годината на активното остаряване и на европейско ниво H платформата, възрастовата платформа, беше обвързана по много добър начин, беше постигната синергия. От анализът на доброволческата работа трябва а, да бъде цел на тази година доброволчеството и тя беше изпълнена много добре. Мисля и го казвам преди да започна с критичното си изявление, това вече е много. Тази видимост, а, тази оценка на доброволческата дейност е изключително добра. Но, но това, там където, за съжаление, не видях толкова много показатели, е следното. Поне в Австрия имаме около 50% доброволческа дейност. В нашия случай съществуващите организации, доброволчески организации се включиха в доброволчеството. И това, което се случи, и от моя гледна точка това не се вижда добре от доклада и искам да се занимая с този въпрос и лично и да получа подкрепата от комисията чрез базирана на факти оценка. Да, Занимаваха се тези хора, които и без това вече се занимаваха с доброволчество. Ме ми се искаше да се включат допълнителни хора. Аз обаче не разсъждавам негативно. Е, не, че не са изпълнени очакванията, които съм имал. Това, с което съм изцяло съгласен, е създаването на правна рамка. Можем да го направим и го, трябва да го очакваме на европейско ниво и мисля, че инициативата трябва да дойде от комисията. Искам да дам пример само от това, което ние наричаме е, гражданска отговорност, застраховка гражданска отговорност, съществува в някои доброволчески организации. Но в много организации няма такава застраховка и ако причините щети, ако доброволците причинят щети, те трябва лично, в частно качество да заплатят огромни суми въпреки това, още веднъж искам да се изкажа много положително полза на тази инициатива на Европейската година доброволчеството. Но мисля, че трябва да се придържаме към строгите и критични оценки, за да можем да се развиваме и в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Борис? Благодаря. Искам да се занимая с оценката на Европейската година на доброволчеството. В цяла Европа бяха проведени много срещи, дискусии във връзка с доброволчеството. Мисля, че си струва това да бъде обобщено, да се направят изводи, също така да се събере опита от различните държави членки. В Полша ние също проведохме много срещи Евро 2012. Събрахме хиляди хора, които извършваха доброволческа дейност по време на спортните събития. По този начин и други хора се обърнаха към доброволчеството. Това е доказателство за един вид чувствителност, както и за ангажираност към Европа. Доброволчеството помага за тази чувствителност. От моя опит мисля, че колегите, с колегите споделяме същия опит. Трябва да се опитаме да придадем международни измерения, така че доброволческите организации които са събрали вече национален опит, да се обединят с други организации в други държави членки. И това е нашата роля. Трябва да помогнем за създаване на тази мрежа в Европа. Искам да апелирам към отделните държави членки. Някои части от публичния сектор също трябва да се отворят към доброволчеството. Защото понякога до, е, доброволците е, са не толкова ефективни, но съвсем явно е, че са много по-ефтини. Но много сектори, например тези, които се грижат за по-възрастните хора, се нуждаят от по-професионални доброволчески организации. И още нещо, след като вече имаме общ европейски пазар, Ние говорихме също и за европейските основи. Можем да направим същото за доброволчеството, за доброволческите организации, така че тези организации да могат да обединяват силите си, да търсят съюзници, подкрепа в други държави членки, да търсят финансиране в други държави членки. Тези дейности имат транснационален характер и смятам, че ние трябва да подчертаем това в доклада на Марко. Това международно измене, измерение на доброволчеството е ключов фактор. То ще допринесе за, още, за по-добър професионализъм и ще помогне на другите хора да се учат от опита. Тези международни измерения ще допринесат за професионализма. Коста. Силвия Коста. Благодаря, госпожо председател. Марко, благодаря много за изключително интересния доклад. През годината на доброволчеството бяха предложени нови дейности. Това допринесе е, доста за развитието на доброволните дейности. Е, подобен принос имаше и е, по време на Европейската година на, гражданите. Надявам се, че следващия доклад, след този, който приехме миналата година, ще, трябва, ще можем да видим доколко комисията прилага нашите идеи. Ние поискахме издаването на бяла книга за доброволчеството. Днес доброволните организации желаят да притежават статут, който да ги легитимира и на национално равнище. Трябва да се сравнят статистическите данни, типологията. Днес цифрите са много разнообразни тълкованията, ако щете, на явлението доброволчество също варират. Затова трябва да се гарантира някаква сравнимост на данните. Ние поискахме от комисията да приеме мерки за проследяване на резултатите от нашите предложения, например при програмирането на средства от структурните фондове. С оглед доброволчеството да бъде едно от условията за предварително финансиране. Не можем да се задоволяваме само с равносметката на това, което сме свършили през 2011 година. Трябва да дадем <clears throat> началото на един процес, който да изгради една рамка от препоръки и да престанем да се оплакваме тук в парламента или в, в рамките на доброволните организации. Интернализацията е важен факт. Смятам, че трябва да се поощрява доброволчеството в европейски мащаб. Нещо, което за момента е по-скоро магистрално маргинално явление. Е, Напълно подкрепям казаното в този контекст за програмата за обучение по време на целия живот. Но темата, свързана с доброволчеството, е и с доброволческата дейност. Може, нали, относно версията на френски, дали да е беневолна или да е волонтария, и двата термина могат да бъдат използвани. От друга гледна точка, декември миналата година Говорих с 350 младежи, които участваха в това движение за доброволци и бях много впечатлена от някои от декларациите им. Някои от тях казаха, вижте, ще ви кажем нещо. След тази година, която изкарах някъде си в тази държава, се прибрах в къщи и вече бях наясно кой съм и какво мога да правя. И знаех какво искам да уча и какво ще правя. Сега съм напълно различен човек. И той се обърна към нас да ни благодари и ни каза, че а, определено тази европейска служба му е помогнала. И не е такъв случая винаги. Много често обаче младите, когато завършат образованието си, казват, оставете ме да направя една, дайте ми една година да се ориентирам какво искам да правя. Колегата Комендит също го каза. И можем да го направим и тук, и да го кажем тук. Той казваше, че всеки трябва в живота си в една година поне да прави нещо безплатно, доброволческа дейност. И много хора в, в Германия и в Европа подкрепиха тази мисъл. То трябва да помислим за доброволческата дейност, не само за младите, но и за всички, за всички възрасти. Защото когато мине 28-та година, като че ли започваме да не мислим така, а можем да допринесем за доброволческата дейност и на друга възраст. Например, имаме в Германия една служба, която предлага услуги за по-възрастни хора, доброволчески услуги, и после също, примерно, има хора, които отиват в Африка или другаде за доброволческа дейност след професионалната си дейност, дори след, в пенсионна възраст. Мисля, че има много възможности в тази област. Така че, Марко, това е област, която със сигурност трябва, на която трябва да наблегнем. И трябва да кажем, че доброволческата дейност може да се осъществява на всеки един етап на живота. Трябва също да има поемане на отговорност за тези, които а, вършат тази дейност, защото но също така и да бъдат покритите от някакво здравно осигуряване, защото може да им се случи някакъв инцидент. А сега, да, кой иска думата? Давам ви думата. А, вие не сте ли искали думата? А, а кафе ли искате? Не, няма кафе днес, това е. Uh, I'm not part of the family that went to the United States and created the hamburgers. Госпожо председател, уважаеми Дами и господа, благодаря за коментарите ви за Европейската година. Аз работя в отдела в Европейската комисия, който отговаря за проекта. Като цяло, ние сме много доволни от резултатите от тази година, имахме големи амбиции. Искахме тази не искахме тази година да премине незабелязана. Със сигурност положихме всички усилия за да оставим едно добро наследство с оглед на някои проблеми, с които съм сигурен, че сте запознати. Например, националните компетенции. Ние се опитахме да окоръжим държавите членки, властите там да направят необходимото да улеснят живота на доброволците в Европейския съюз. Ние сме много щастливи, че държавите членки използваха Европейската година, за да предприемат законодателни мерки, за да направят именно това. Надявам се, е, че съществуват известни критики. Да, имаше слабости, но за да дам отговор на някои от критиките, обхватът на нашето веб е, присъствие, интернет присъствие, се ръководеше от три проблема. Разбира се, на първо място бюджета, в сравнение с други, като имат правите 11 милиона евро, които бяха отпуснати за подготовка и провеждане. Това е много малка сума за толкова много хора и се опитахме да направим най-доброто с а, този бюджет. Видеозаписи в YouTube. И мислим, че доста добре успяхме да постигнем тази цел, като се има предвид бюджета да купим а, рекламно време за излъчване на подобни видеозаписи. Коментарите наистина беше много интересно за въпроса за застраховките. Това се появи като проблем през годината. Би било от голяма полза, ако могат да се предприемат законодателни инициативи, за да се осигури покритие на европейско ниво, но а, страхувам се, че не работя в а, подходящия отдел за, на Европейската комисия, за да коментирам или да поемам задължения в тази област. Като цяло, между другото, съм съгласен и с коментара за обобщаване на дейностите, за, че, че на този ограничен брой страници могат да се поставят много повече данни. Ние сме наясно с факта, че са проведени, проведено огромно количество дейности, е, че е, коментарите на членовете на е, парламента са много и че ние можем да посочим в нашия доклад само част от проведените дейности. Още веднъж благодаря и ще отнеса със себе си коментарите, които чух днес. Благодаря. Благодаря. Марко, искаш ли да кажеш нещо? Само искам да ви уверя, че смятам да използвам максимално всички предложения, които бяха направени. Искам мой доклад да се сподели, да отговаря на вижданията на всичките ми колеги, защото темата засяга всички нас и е, е изключително важна. Вместо да правя само оценка на свършеното, ще посвета част от доклада на нашите препоръки за в бъдеще. Изслушах внимателно всички. Не знам кога ще бъде определена датата за внасене на доклада, но се надявам да има и тази перспектива. През Марко, надявам се, че през юли с това, всички документи, докладът ще бъде наличен на различните езици, така че през септември да можем да го гласуваме. И така. И се връщаме към точката, която не обсъждахме сутринта бюджета. Благодаря. Благодаря, госпожо председател проекто бюджета. Именно за това, защото нямаме конкретен бюджет, се отлага цялата процедура. Сега нямаме никакво конкретно предложение и съответно не знаем с какви маржове разполагаме. Ще се съсредоча няколко основни точки и след това ще вляза в пилотния проект и няколко приоритетни действия. Това е единственото, което имам на този етап. Имаме няколко бюджетни задачи. Предполагам, знаете, че имаме един пилотен проект, имаме няколко изменения, имаме и, и становище. Но ние не знаем маржовете, нито пък бюджетните редове, които се отнасят за тази комисия. Предполагам, няма да имаме кой знае какво поле на действие оставено, като гледам общите суми. Относно първоначалните реакции, вече ги видяхме. Смятам, че повечето са положителни, можем да продължим Секретарията направи предложение, списък на всички предложения. Ще ви го раздам. Ще ви бъде е, раздаден също и на секретарията отговорен за бюджета. След това комисията ще оцени тези е, предложения, ще ни даде е, становището си и съответно ще може да има, да се внасят изменения, свързани с бюджета. И с цел да продължим нататък, ще има и други по-малки изменения, които трябва да бъдат гласувани. Но като цяло оставам на ваше разположение, ако желаете да дискутирате тези подготвителни мерки и се надявам да продължим да работим, но така или иначе ще ви дам актуализирана информация веднага след като имам. И се надявам тогава да можем да разгледаме по-детайлно. Това е от мен за сега. Е, мадам Бержия. Само един коментар по формата. Мисля, че моите предложения бяха внесени малко късничко и не са включени в списъка. Бих искала това да бъде коригирано. Окей, okay, we will do it. Huh? Wir können das aufnehmen von we will do it. It was informal uh, setting of deadline, so I think it is uh, okay. So, тези крайни срокове не бяха официални, така че са... ще включим вашите изменения. Това е което можахме да направим. Всичките тези пилотни проекти са описани. и Сега комисията може да разгледа документа, какво, да каже какво може да бъде направено, какво не може да бъде направено, да имаме по-ясни идеи и да ни държите информирани, разбира се. Тук нека да не забравяме, че едва ли не комисията колегите от бюджетната комисия мисля, че са най-важни и че първо те трябва да са информирани, но не ни забравяйте и нас. И а, миналия път решихме че ще дадем на докладчика мандат да преговаря по всичките елементи с комисията и по различните бюджетни редове и през септември можем да гласуваме а, нашите политически приоритети. Сега не можем да гласуваме по нищо от тези елементи. Това са неформални дискусии. С това мисля, че дадохме на господин Локегар пълни правомощия, защото надявам се, че няма да иска да свиква заседание по време на нашата комисия през август и че ще предпочете да си остане на почивка. Но ако искате някаква дискусия, моля да, да ни кажете. Но не мисля, че всички са подготвени, че някой е подготвен, т.е. нямаме нищо конкретно, ще се разпиляваме. Нека да изчакаме коментарите на комисията и после ще дискутираме. Съгласни ли сте да процесираме така? Добре. Благодаря. Някой друг иска ли нещо да каже? Не. Сега вече имахме заседание на координаторите и ще намерите решенията и протокола от това задание на вашия имейл. Точка разни? Няма такива. Добре, приятна вечер. Довиждане.